лицем на е, своите съграждани, на пациентите, признавайки им правото на висококачествено здравеопазване. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Гростет. Закривам дебата. Гласуването ще се проведе утре на обяд. Следващата точка от е, дневния ред Общи разисквания, болестта Алцхаймер и инхалатори за астма. Първо ще се занимаем с една особено важна и драматична тема по която е работила госпожа Матиас е, със своя доклад относно Европейска инициатива за полеста на Алцхаймер и други деменции. След това ще е, чуем устния въпрос, е, адресиран до комисията, за инхалаторите за астма. Постъпил е въпросът от комисията по петиции. Но първо нека чуем докладчицата по първата точка. Госпожа Матиас, имате 4 минути на разположение, госпожа Матиас. Благодаря, господин председател. Бих искал най-напред да ви дам един пример, е, за да докажа колко неотложна е тази инициатива. Точно преди 6 месеца започнахме работата по нея тук е, в парламента. Повече от 700 000 души е, в Европа е, ще е, заболеят през сидните години от Алцхаймер или от друга форма на деменция. Това само е достатъчно да демонстрира неотложния характер на нашата работа, в това число на съобщението на комисията. Страдащите от Алцхаймер и други деменции в Европа днес са повече от 7 милиона, близо 10 милиона всички е, страдащи от деменции, не само Алцхаймер, и те трябва да бъдат поставени на равна нога е, с останалите е, пациенти. Тук става въпрос за населението почти на една средно голяма по численост страна. Не можем да допуснем дискриминационно отношение. Неотложната намеса е необходим. На всеки 20 години изследванията сочат, броят на заболелите ще се удвоява. И ако не направим необходимото, отвояването на страдащите от Алцхаймер и деменции е, ще става веднъж на 4 години. Необходим са повече изследвания, е, повече сътрудничество с изследователската област, повече имунологични изследвания. Трябва да търсим начини е, за повишаване на профилактиката трябва да се обучават специалисти, които да се грижат за заболелите. Трябва да просвещаваме техните близки и родственици да не ги стигматизират. Необходимо е сътрудничество между държавите членки и вътре във всяка от тях. Не може страдащите от едно или друго заболяване да се делят на първа и втора категория. И както казах, въпросът е, е неотложен. Е, трябва да постигнем максимално широко покритие на специализираните е, медицински грижи. И това, че живеем в условията на економическа криза, не е оправдание да загърбваме този проблем. Напротив, в условията на економическата криза проблемът, за който говоря, става още по-тежък. Ето защо следва да влагаме средства е, в развитието на, на експертния потенциал, е, в обществената просвета. На всеки, е, който страда от, от Алцхаймер, се падат още трима, е, които вторично страдат от заболяването, така да се каже, тъй като заболелият от болестта на Алцхаймер не може и за миг да бъде оставен сам. Не е възможно е, без сътрудничество и без солидарност за преодоляването на тежките последици от това заболяване. Всички знаем, че е, е, и парламентът е, трябва да положи своите усилия и в сътрудничество тук между всички парламентарни групи. Аз е, се ползвам с подкрепата на три жени от е, моята парламентарна група, от моята делегация в комисията. И това вероятно не е случайно. Между другото, че е, само жени участваха в тази е, работа по изработването на докладата, и като, между другото, жените са най-тежко засегнати. Е, те, те най-вече се грижат за заболелите от Салхаймер, доколкото те са мъже. Още тук можем да съзрем известна скрита дискриминация. В заключение бих искал да се обърна пряко към господин комисаря с въпроса, кои от предложенията, съдържащи се в доклада ми, сте готов да приемете, господин комисар, и кога? Кога ще отдадете необходимото е, значение на този проблем? Председателят прекъсва ораторката. Господин Манцони получава думата. Той е докладчик по устния въпрос, като подточка на дебата. Госпожа Манцони не е включила микрофона си. Благодаря, господин председател. И аз като вас доста се изненадвам защо моя въпрос се комбинира с предходния доклад. Не виждам логиката. Смятам, че не е логично точно сега да се разглежда моят въпрос, който подадох като представител на комисията по петиции. Тук става дума за една малка европейска компания, която страда заради инерцията на комисията. И комисията по правни въпроси е съгласна с моето становище. Става дума за един продукт, инхалатор за хора страдащи от астма, кой, който през 1990 година е пуснат на пазара съгласно директива 9342 е, на ЕО, където се казва, че националните власти по отношение на такива продукти се занимават с наблюдение на пазара. И така този инхалатор е бил на пазара до 96 година, не е бил е, проверен, не е имало възражения – но през 1996 година идва проверка от баварските власти и те настояват Комисията по пазарите да отмени разрешителното дадено на този производител. В Горна Саксония през декември същата година комисията провежда своята оценка и установява, че инхалаторът отговаря на всички изисквания. За това се задава въпрос на властите в Горна Бавария дали все още имат а, съмнения по отношение на този инхалатор. Продължава се с много много различни стъпки, нямаме достатъчно документация за всичко, но през 1997 е, година, без е, каквото и е да било съобщение е, до производителя, Федералното министерство на здравопазването решава да изтегли продукта от пазара. Това се случва в края на 1997 година. Съгласно член 8 на директивата, която цитирах – след това обаче въпросът е оставен на страна, тъй като по процедурата се предполага да има етап на консултации с производителя, нещо, което така и не се случва. През 2003 година производителят след дъл... дълга... дълго бездействие от страна на Министерството решава да действа и да пусне продукта на пазара отново, предполагайки, че вече няма възражения след него. За съжаление, обаче през 2005 година, отново без каквото и да било съобщение до потребителя, германските власти изтеглят продукта от пазара. Тук трябва да уточним, че и днес, въпреки множество искания, не са предоставени каквито и да било доказателства, за да обяснят защо този продукт е оттеглен от пазара няма каквито и да било съобщения и не се дава възможност за легитимно обжалване от страна на производителя. Нещо, което му се отразява много зле, тъй като вече 15 години е, той чака отговор и не може да продава продукта си. През 6 те години, е, когато този продукт се е продавал и сме виждали доказателства за това, разглеждали сме ги в комисията, са били направени големи спестявания по отношение на разходите за общественото здраве, тъй като този инхалатор е много по-ефтин от инхалаторите на конкурентите и също така пациентите, които са се лекували, са показали по-добри резултати. Започна процедурата в парламента след искане на след петиция подадена от производителя и веднага поискахме бърз отговор, тъй като вносителят на петицията е чакал твърде дълго да, да получи какъвто и да било отговор. Той просто иска ясно потвърждение, че неговия продукт е, отговаря на европейското законодателство или поне иска някаква заповед, е, срещу която да може да подаде обжалване в съда. А той не е получил нито едното, нито другото. Европейската комисия обаче е, отново избегна този въпрос и за това настояхме въпросът да бъде повдигнат в пленарна да, зала. Защото е, тук виждаме а, е, сериозни опасения за това, че има нарушения на основни права. Не само заради инерцията на властите, защото вносителят на петицията няма как да се обърне до съда. И така, тук възникват сериозни притеснения, че са били нарушени пазарните правила, включително и онези, които са свързани с защитата на малките производители. За това зададохме този остен въпрос. Председателят, да благодаря много, благодаря, че е, изказахте съгласие и с моето твърдение, че не е подходящо тези две теми да се обединяват в една. И двете теми са изключително важни и като председател на комисията по петиции, на, е, на която аз съм е, член, е, ви излагате този въпрос, въпрос, който е изключително интересен, но е, мисля, че е неподходящо да се очаква от комисаря да отговаря заедно на те, по тези две твърде различни една от друга теми. От името на комисията давам думата на комисаря Джон Дали. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Първо ми позволете да изкажа моето уважение към госпожа Матиас за нейния ангажимент да изготви този доклад, свързан с Алцхаймер и други деменции. Комисията напълно се присъединява към вашата загриженост, защото много европейски граждани, европейски семейства страдат от последствията на тази болест. Населението в Европа бързо а, а, остарява и такива а, болести, като Алцхаймер и деменции, бяха обект на разглеждане през 2009 година от страна на Европейския съюз. Работата продължава в а, тази връзка и а, ще бъдат изготвени а, редица препоръки. Този доклад и препоръките ще са много полезни за започването на общи действия през април а, инициативи, свързани с Алцхаймер и други деменции. Ще, тази инициатива ще се позове на много от препоръките, дадени от вас. Също така ще се положат усилия за обмен на най-добри практики и за повишаване на осведомеността. Правата на хората, които живеят с деменция, трябва да бъдат защитени. Аз съм съгласен, че трябва да има е, едно координирано проучване на състоянието на хората, страдащи от деменция. Трябва да има обща програма за инициативи за справяне с невродегенеративните болести и други свързани с тях заболявания. Трябва да работим съвместно, за да се справим с болестта на Алцхаймер. Комисията насърчава обмяната на опит и добри практики. Също така, инициативата за съюз на иновациите в рамките на програмата Европа до 2020 година ще даде старт на една нова инициатива за предоставяне на един здравословен и нормален живот на възрастните хора. Ние се надяваме, че ще сме в състояние да подкрепим други инициативи, свързани с иновации в а, този сектор. Комисията Очаква с нетърпение и други препоръки, тъй като 2014 година ще бъде обявена за година на мозъка. Нека сега да засегна втората тема в този дебат. Петицията, внесена от господин Клайн, свързан с производителя и вносителя на инхалатора. Ефекто. През 1997 е произведен инхалатора в Германия. Този въпрос не е бил проследен нито от комисията, нито от германските власти, нито от производителя. Дистрибуторът е обявил, че ще направи проучвания преди да вкара продукта отново на пазара. През 2002 година продуктът е внесен на пазара под ново име. След това през 2005 година продуктът е забранен от немските власти. Комисията анализира е, случая и заключи процедурата с изготвяне на официално писмо към производителите и германските власти през юли 2007 година. Анализът обхващаше, че забраната на немските власти е била оправдана, защото клиничните данни, предоставени от производителя, са били недостатъчни, за да докажат безопасността на уреда. Съгласно директивата за медицинското оборудване, безопасността трябва да бъде доказана от страна на производителя, така че да му се позволи да ползва обозначението CE. Е. Член 18 на, на директивата е бил нарушен член, свързан с вкарването на продукта на пазара. Няма официално решение на комисията по този въпрос. Тъй като комисията смята, че този случай е такъв, към който а, не се прилага а, специалната клауза. Пречката, пред която е изправен господин а, Клайн, е решението на немските власти и забраната на продукта през 2005 година, а проблемът не е в решението на комисията. Господин Клайн има пълно а, право, но а, неговите права трябва да бъдат а, изяснени на национално а, ниво. Искам да подчертая, че от 2007 година комисията е поканил вносителя на петицията да ам, се включи в един диалог между немските власти, но в момента а, не са предприяти никакви по-нататъчни действия. И така, относно ораторите на отделните политически групи за две минути. От името на ЕНП госпожа Елена Андонеско. Благодаря, господин председател. Бих искал да засегна въпроса за болестта на Алцхаймер и другите деменции. Поздравявам докладчицата за извършената от нея работа. В качеството ми на докладчик Сянка от е НЕП по този доклад благодаря на всички колеги, които направиха своя принос. Значението, което се отдава на е, този въпрос, свидетелства за съществения характер на проблема. Повече от 9 милиона е, страдат от деменции в Европа, по-голямата част от тях страдат от Алцхаймер. До 2020 година очакваме значително нарастване на, на техния брой, тъй като болестта все още не се диагностицира в пълна степен в Европа недостатъчно се работи за противодействие на това заболяване. Докладът прави важна крачка напред към е, борбата с тази болест, съществена крачка напред <clears throat> към сътрудничеството между държавите членки, които следва по координиран начин да се справят с проблемите, засягащи целия Европейски съюз. Докладът е, призовава за солидарност между държавите членки и обмен на положителен опит, за да се избегне прехосването на недостатъчните ресурси. Бих искал да подчертая значението на ранната диагностика и на меса, тъй като това е съществено значение за успешната борба с болестта на Алцхаймер. Би следвало да подчертаем връзката между неврологията е, и общественото здраве. Освен това, подходът трябва да бъде полидисциплинарен за да може е, изследователската работа да стигне до практиката. По един полидисциплинарен начин ще можем да разпространяваме и знанията в е, тази област в Европейския съюз. Сега от името на колегите, социалистите и демократите, госпожа Чалдърс има думата. Благодаря, господин председател. Близо 10 милиона европейци днес страдат от деменция като а, болестта на Алцхаймер е, е най-широко разпространена. Моята майка страдаше от тази болест преди да почини миналата година. Ето защо аз убедено подкрепям тази европейска инициатива. Следва да сме особено загрижени за това, че е, по оценки едва половината от случаите на е, деменция са диагностицирани, че два пъти повече жени от мъже страдат от деменция, че при застаряването на европейско население разпространението на болестта ще расте. Имайки предвид, че е, болестта се развива до 5 години преди да се проявят симптомите, аз приветствам акцента, който се поставя върху ранната диагностика върху изследователската работа. Приветствам също така, че докладчицата подчертава необходимостта от обмен на опит и за правата на страдащите от болестта и техните близки и родственици. Аз, както и колегите социалисти и демократи, насочваме вниманието си към социалните аспекти в внесените от нас изменения в тази връзка. Особено внимание трябва да се отдава на специфичните потребности на жените, е, страдащи от Алхаймер и на твърде голямата им представеност е, в сред онези, които се грижат за страдащите от заболяването. След това трябва да се направи необходимото е, лицата, страдащи от различни форми на деменция, все пак е, да бъдат максимално добре интегрирани на пазара на труда. Подчертаваме също така значението на кампаниите за осведомяване и просвещаване на обществеността. Позволете ми да поздравя докладчицата и да и благодаря, както и на колегите докладчици в Сянка за положените усилия. Благодаря ви. От името на либералите, госпожа Рис има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Борбата с болестта на Алцхаймер се превръща в европейски авторитет през последните години. Крайно време е и аз съм крайно удовлетворена от всички инициативи, които съобщи комисаря Дали. Тази форма на мозъчно застаряване експлодира в Европа. Повече от 7 милиона са засегнати и близо 10, ако включим и останалите невродегеративни заболявания. И а, определено 34 следователски проекта финансира по настоящем Европейския съюз тази област, но още и още е необходима и в частност по линия на координацията на изследователската работа в рамките на 8-та рамкова програма за е, научни изследвания 2014 година. Също така е необходимо да се търси полидисциплинарен подход е, и диагностичен, и профилактичен, и терапевтичен, и по съпровождане на е, пациентите и техните родственици. Това са това е по 20-та точка, между другото. И още едно наскоро проведено във Франция изследване е, констатира сериозните социално-економически разходи, свързани с това заболяване, повече от 1000 евро на месец, само за грижи за е, е, страдащото лице, без разбира се в това да се е, сключва е, загубеното трудово време, е, всеки от родствениците на страдащите от тази болест прекарва близо 6 часа буден на ден, грижи само за, за своя близък. Трябва също така да се преразгледат международните критерии. Понякога твърде буквалното им прилагане води до една погрешна картина. 64-та точка и съответно внесените от нас изменения, това е отразено. Предстоящия преглед на директивата е една отлична възможност да дадем конкретен отговор и вдъхнем надежда на семействата. Благодаря. От името на Зелените за две минути господин Хефнер. Да, а, който и да е инициирал тази, а, инициирал тази дискусия, ние не сме достатъчно подготвени явно. Навсякъде в Европа а, се увеличават разходите за медикаменти, за здравни застраховки. С медицинския напредък лекарствата стават все по-скъпи, но в този случай нещата са по-други. Има 38 30 милиона астматици в Европа и има един производител, който е, е развил един такъв продукт, който понякога е жизненно необходим за пациентите. Един продукт, който трябва да е достъпен, ефтин, ефективен. От десетки години се отказва достъп до пазара на този производител. От 2006 година Комисия по петиции се занимава с този проблем, а Комисията още от преди това. нека да дадем възможност на гражданите да упражняват своите права. Но в този случай комисията отказва да вземе едно ясно решение, което да помогне на господин Клайн. Господин, дали вие си спомняте, че в комисията по петиции ние ви поканихме за да обсъдим този въпрос с вас. Вие казахте, че нямате време за това, но имахте време за един личен разговор. Дойдохте, говорихме лично с вас и вие ми убеждахте лично, че се погрижите за този случай, че се погрижите за едно бързо решение. До днес това не се е случило. Написах ви писмо, никакъв отговор. Ще се а, опитате сега да пренесете нещата а, за един друг по-нататъчен дебат. Така не действа комисията. Ние а, ще гласуваме утре резолюцията и а, трябва комисията да застане зад правата на нашите граждани така че да се гарантира защитата на такива производители, на които им се отказва достъп до пазара, особено когато става въпрос за здравето на хората. Ние познаваме проблемите, проблемите не разбираме вашите действия. Ние знаеме вашите аргументи, прочели сме вашите документи и не намерих нито един ясен аргумент, който да а, обоснове вашата позиция. Този продукт е използван десетки хиляди пъти. Ние сме получавали писма от здравните каси, които искат да получат този продукт, да спестят разходи. Надяваме се, ми се вземе с този въпрос най-накрая и да стигне до едно положително решение. Господин Латмос поиска думата. Е, eh, Darmus ha solicitado hacerle Господин Дартман се поиска за един въпрос към господин Хефнер. Той е, вдигна синята карта 30 секунди. Да. 30 секунди. Yes, uh, agree... Благодаря. Господин Хефнер, съгласен ли е, че, комисаря, е, е, че коми... коментарите на комисаря по въпроса за Бронко Ер, които чухме по-рано, бяха напълно а, неясни и на практика отбягваха въпроса. Ако ми позволите личен отговор, моето впечатление е, че комисарят все още не е има възможност а, да си създаде собствено мнение за състоянието на нещата. От години наред се влача и този въпрос и бих предложил а, чрез други служители на а, вашата на вашата служба да поемат отговорност за това, че от години влача този въпрос и не, не, не, е, не, не се намира решение. Господин колега, аз съм на ваше мнение. Ораторът е прекъснат. Благодаря, господин Хефнер. Времето ви изтече. Давам думата на госпожа Яна Кодаки за една минута. Тя ще говори от името на Европа за, на консерваторите и реформистите. 750 хиляди души в Великобритания страдат от деменция и 50% от болестта на Алцхаймер. Всеки преживява тези заболявания различно, но а, при всички положения има много голяма тежест и а, е, за пациента и за тези, които полагат грижи за него, независимо от възрастта на пациента. Именно заради това има нужда от подкрепа на по места и се радвам, че имаме възможност да повдигнем този въпрос, да го обсъждаме открито и е, да се надяваме, че държавите членки ще приоритизират този въпрос и ще спомогнат за споделянето на добрата практика. Важно е да се наблегне на опознаването на всички ранни симптоми и на ранната диагностика, защото има начини да се диагностицира на време страданието на от Алцхаймер и да се вземат мерки, които да забавят началото на проявяването на болестта. Необходимо е също така да помогнем на, семейство, на семействата. Благодаря, госпожо Яна Кодакис. Господин Дартмут ще се изкаже от името на Европа на свободата и демокрацията за една минута. Благодаря, господин председател. Изглежда, че една малка фирма Bronco Air в Мюнхен – Мюнхен е произвела инхалатор, който може да подобри живота на хората, страдащи от астма, е, които разчитат на подобни средства, за да могат да дишат. Този продукт се спира от пазара вече 14 години и реакцията на комисията е доста различна от изказването на представителя на комисията по петициите в началото на този дебат. Смятам, че тази фирма е жертва на престъпно бездействие от страна на комисията. Защо изобщо комисията със своето бездействие защитава големи фармацевтични компании? Тук е необходимо да започне незабавно разследване за начина по който комисията работи по този въпрос. Благодаря, колега. С това приключваме изказванията на ораторите от името на политическите групи. И сега давам думата на госпожа Доц, независим депутат. Господин председател, в Великобритания Близо 750 хиляди души страдат от някакъв вид деменция и 16 хиляди от тях живеят в Северна Ирландия. Мой избирателен район Алс, болестта на Алсхаймер е много тежка. Е, той, тя се отразява ужасяващо на пациентите, е, на тяхната личност, на техните отношения с семейството и приятелите им е, и представлява много голяма тежест и за семействата. Много често тези семейства са изолирани и а, е, страдат от здравни проблеми а, е, заради а, е, тъжеста на грижата. И много често грижащите се са жени. През 2050 година са оказ... са, а, оценките показват, че хората, живеещи с деменция, ще са близо милион и 700 хиляди. До 2010 година година очаква, за, 2010 година разходите за грижа за тези пациенти са оценени на 27 милиарда евро. Това са огромни суми и трябва да се предприемат мерки по много бърз начин. Трябва да се признае и приноса, който може да дадат доброволците. И неправителствения сектор. И тук искам да говоря за една младежка схема на доброволци в Белфаст, която е спечелила международни награди заради качеството на грижата, която предоставя на хора, живещи с деменция. Благодаря, госпожа Дота. Сега ораторите, които се изказват в лично качество, първо давам думата на господин Яр за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин Дали. Да, аз също не разбирам, че трябва постоянно да сменяме една тема с друга тема, че се обсъждат наведнъж тук две, две теми. Аз се радвам, че имаме възможност да говорим за петицията внесена на господин Клайн. комисията по петиции се занимава доста време с тази петиция. Какво се случи? Имаше едно напредничево дружество, което е създало продукта за астматици. Е, цената беше разумна, добра за здравните е, каси и постиженията на дружеството са оценени като отлични, но немските власти забраниха този продукт и е, процедурата на комисията е започнала процедура свързана с защитна клауза. 96-та година не всичко е протекло съгласно правните разпоредби. В крайна сметка на нещата трябва да се сложи край и проблемите да се разяснят, защото господин Клайн страда от това и не само той. И в крайна сметка господин Клайн е станал жертва на един отказ от страна на властите. Цитирах становището на правната комисия. Трябва да се намери едно решение, за да се отстрани този проблем в крайна сметка. Искам да ви помоля а, да зачетете вота в а, Комисията по петиции и това ще е в интерес на патентните власти и в, интер... не, в интереса на вносителя на петицията. Благодаря. Сега за минута и половина госпожа Сарбо. În zilele noastre există încă multe incertitudini. Благодаря, господин председател. Днес все още има голяма неопределеност, неяснота, що се отнася до болестта на Алцхаймер. И, за съжаление, положението се влушава с застаряването на европейското население. Необходими са повече изследвания, повече изследователска работа за установяване на истинските причини и начините за е, лекуване на Алцхаймер и на другите деменции. Но както и в други случаи е доказано, че някои малки промени в начина на живот могат да изиграят огромна превентивна роля. Ето защо в изменението, което съм внесла, призовавам за по-голямо внимание на начина на хранене. Много от нас познават поне един човек, който е засегнат от Алцхаймер или от друга деменция и е, е, цената на, на това страдание за хората, за, за близките и за самия страдаш от него е далеч по-висока от социално-економическата. Докладът е, обхваща всички основни въпроси. Трябва да кажа и ние призоваваме комисията да откликне положително, както и държавите членки. Благодаря ви, колега. Госпожа Първанова има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да изразя съжалението си за това, че прескачаме от един дебат на друг. Все едно да имате общ дебат върху корабоплаването и риболова, понеже, видите ли, и, и двете стават в морето. Така или иначе, благодаря и поздравявам Мариса. Изключително важно е Европейския съюз да се обърне с лице като един от здравните приоритети към болестта на Алцхаймер. Медицински като и социално бреме на тази болест подлага на сериозен натиск устойчивостта на нашето здравеопазване, на социалните системи, наред с още няколко хронични заболявания, които ще нараснат по своето разпространение през следните няколко години. От съществено значение е да планираме за това. Искрено се надяваме, Европейската комисия да подеме лидерска роля е, в това отношение и да подкрепя държавите членки за решаване на предизвикателствата в областта на общественото здраве при едно застаряващо население. Особено приветствам е, полидисциплинарния подход и необходимостта от съсредоточаване на вниманието върху изследователската работа и целенсочените предложения в тази област. С един приоритет да не се обслужват е, интересите на бизнеса, а да се търси цялостен здравен ефект за пациентите и гражданите. Що се отнася до устния въпрос, според мен тук ставаме свидетели на лобистки натиск върху германските е, власти в противоречие с изискванията за безопасност. Независимо от това дали фирмата е голяма или малка, най-важното единствено нещо за нас е безопасността и здравето на пациентите. Благодаря ви, госпожо Парванова. За една минута давам думата на госпожа Хаси. Благодаря ви, уважаеми колеги. Най-напред бих искала сърдечно да благодаря на докладчицата госпожа Матия за отличната работа. Алцхаймер и деменциите са сериозно бреме за обществото със своята човешка и економическа цена. Е, по оценки, лекуването на Алцхаймер, е, е, само на Алцхаймер, ще струва около 7 милиона евро годишно в Европа, повече от един път и половина свръхекономическия ефект от намаляването на емисиите на парникови газове с 30% до 2020 година. А по оценки, веднъж на 20 години броят на страдащите от Алцхаймер ще се отвоява. И всичко това свидетелства за огромното значение на превентивната работа, на ранната диагностика. Особено държа на изследвания, които трябва да бъдат проведени за ефекта от различни химикали – за нарастване на риска от Алцхаймер и други невродегеративни заболявания. И позовавайки се на принципа на предпазливост, употребата на такива химикали, особено в областта на растителната защита, следва да се ограничава доколкото е възможно. Благодаря ви, госпожо Хаси. Господин Уски получава думата за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Ще говоря по темата болестта на Алцхаймер. Както знаем, това е доклад без законодателно предложение. Той не е, е противоречив. Ясно е, че тук говорим за много сериозна болест с е, важни и социални и економически последици. Болест, която представлява сериозен социален проблем. Всичко това е свързано с застаряването на европейското население, е, показва, че ще имаме почти е, нещо като епидемия. Какво можем да направим? Ами от една страна можем да наблегнем на профилактиката, която ще намали разходите, ще подобри здравословното състояние на пациентите, можем да подобрим и начина на живот на европейските граждани, можем да координираме научната дейност и здравопазването в държавите членки, можем да оказваме помощ на асоциациите, на семействата, които се грижат за пациентите, можем да се опитаме и да подобрим създаването на научни центрове в Европа. Благодаря, господин Уски. Следващият оратор за минута и половина е господин Филип Жова. Господин председател, уважаеми е, колеги, толкова много може да се каже за болестта на Алцхаймер, но позволете ми да обърна вниманието ви на два аспекта. Първо, за грижите е, за е, тежко заболелите от болестта у дома. По медицински причини е, заболелите от тази болест не би трябвало да се излагат на резки промени на околната си среда. И един от приоритетите ни, абсолютно, без съмнение, следва да бъде да се даде възможност на пациента, колкото се може по-скоро да остане в обичайната си среда. Ето защо следва да се помогне помогне на семействата, на тези семейства, които се грижат за страдащи от Салсхаймер Семейства не могат да бъдат оставени сами на себе си. И вторият въпрос е за изследователската работа. Защо? Защото е, по същество всички надежди в това отношение се свързват с намирането на лекарство. И за да се намери лекарство, трябва да се води резултатна изследователска работа. Е, повече от половината т.е. необходими са повече е, средства за, за изследователска работа, но наред с това трябва да се говори и за ефикасното опозатворяване на тези средства. До сега изследванията са били твърде фрагментирани, без да се определят е, е, приоритети, е, биолозите следва да разговарят с е, физиолозите, с радиолозите, с невролозите. Необходимо е обединяване на всички тези усилия и отрасли в медицината и изследователската работа. И комисията толкова по-добре е, че е, се ангажира с подкрепа по изследователската програма, по инициативата лансирана по време на френското председателство. Надявам се наистина нещата да напреднат, да вдъхнем надежда на хората, че те не са сами, че те вече не са сами. Uh, благодаря много. Нека да благодаря на оратор, на докладчика и докладчетите в сянка за отличната работа по този доклад. Действително, болестта на Алцхаймер е много сериозен проблем и знаем, че държавите членки имат компетенции в областта на здравеопазването, но все пак трябва да се действа. Това е едно от големите предизвикателства за бъдещето. Това е е, една от най-сериозните заплахи за възрастните хора и най-често е, грижите се полагат от съпруга, съпругата или децата на страдащия. Нещо, което може да е изключително тежко е, от емоционална гледна точка. Затова нас, настояваме комисията да насърчи развитието на заетостта в областта на здравеопазването във връзка с програмата е, Европейски съюз, е, стратегията Европейски съюз 2020. Освен това, трябва да се наблегне на промените в начина на живот, е, в, в начина на хранене и също така трябва да има предвид и останалите видове деменции, които трябва да бъдат проучвани. 130 милиарда евро е, е била цената на деменциите през 2005 година и са били засегнати 19 милиона е, души, страдащите и онези, които се грижат за тях. Благодаря много. Господин Хацима Какис има дума. Господин председател, съобщението и доклада са много добри. Ето защо благодаря на господин Дали на колегата Матяш. Дами и господа, Алцхаймер е бич на нашето време и ние обаче знаем прекалено малко за тази болест. Става въпрос за изследвания, изследвания и пак изследвания. Трябва да обединим нашите усилия. Ето защо приветствам инициативата на комисията да има едно партньорство, за да при на тази инициатива да се предостави на нашите а, възрастни хора един здравословен начин а, на живот. Обаче във времето са възникнали толкова много терапии, толкова много лечения и няма нищо конкретно. Ние трябва да се концентрираме върху болестта на Алцхаймер. Трябва а, да фокусираме усилията си върху този тип болести и ам, да оптимизираме а, нашата политика за научни изследвания. Благодаря, господин председателю. Аз приветствам доклада на госпожа Матиас от името на АЛДЕ. Доклада съдържа най-важните точки – Искам да се спра на две неща. От една страна, значението на профилактиката и на временното диагностициране. Трябва да има кампании за повишаване на осведомеността. Това е важно, за да може пациента и, и неговия болногледач а, да пристъпят към най-удачната терапия и да изпълняват правилно. Трябва да има общностни научни изследвания. Много колеги казаха, че 85% от инструментите за изследване не подлежат на европейска координация. Това довежда до дублиране на действията и до разпокъсаност. Трябва да определим какви са причините за тази болест и какви са най-удачните начини за нейното лечение. Само едно предупреждение по спонтанните изказвания. Ще имаме възможност само за пет такива изказвания. Господин Миколашич, съобщението на Европейската комисия, посветено на Алцхаймер и на другите деменции, е определено е крачка напред за преодоляване фрагментираността на подходите към тези заболявания както и към подобряването на социалното положение, в което се намират растящия брой пациенти. В директивата е, се съдържат текстове и за медицинския персонал, и за неговото обучение, както и за подкрепата за членовете на семейството. Всяка година 1,4 милиона нови случаи на деменция се регистрират и ранната диагностика и профилактиката са от съществено значение, наред с грижите за съхраняване достоинството на страдащите. Има и други е, фактори, е, други съображения, които следва да имаме предвид, е, в това число социалното отрицание, стигмата, която се свързва с това заболяване, както за страдащите от него, така и за техните близки родственици. И всичко това трябва да е на нашето внимание за напред. Благодаря ви. Палескес. Господин Палески си на думата. Поздравявам докладчиците. Трябва да признаем, че Алцхаймер и останалите деменции се е, разпространяват с опасни темпове за старяващото европейско население. Твърде често симптомите е, се е, установяват неправилно или твърде късно, не се предписва правилното лечение и аз Приветствам обявените от вас намерения да приоритизирате работата по съвършенстването на, на превенцията и диагностиката, в това число и обществената осведоменост за ранно разкриване на, на тези заболявания, което е съществено значение за това да се справим с растящия им брой. Трябва да отбележим, че в много държави членки е, медицинските грижи, които се полагат за страдащите от Алцхаймер и деменции, не удовлетворяват. Е, трябва да се обръща внимание на близките и родствениците, е, които се грижат за пациентите. Те трябва да получават социални гаранции и трудов стаж. Господин Мичел, мога да ви дам думата с синя карта, опасявам се, но не и по спонтанни изказвания. Да, благодаря. Само исках да кажа, че тук говорим за Алцхаймер и възрастни хора. В мой избирателен район обаче един 48 годишен мъж трябваше е, да бъде гледан от е, възрастния си е, баща. Аз няма да се възползвам прекомерно от вашето търпение господин председател, но бих искал да подчертая това. Да, въпросът е за застаряващото население, но не просто и не само. Благодаря. И накрая е, господин Крайсъл Делфлер. Уважаеми колеги, ще говоря за петицията от 2007 година. Дори по-рано се занимавам с този случай. През 2007 отправих въпрос към комисията. Отговорът беше незадоволителен. Водих разговори с Здравното министерство на Федералната република. Отговорите бяха доста оклончови и господин Дали от вашия отговор аз виждам, че вие просто нямате желание да се занимавате с този случай. Да, случаят не се е случил по а, време на а, на вашето управление, но а, вие а, разполагате с всички документи на комисията по петиции, на а, всички останали служби и защо а, определени а, дружества нямат интерес да се допусне друг продукт на пазара. А, тази пластмасова част е много ефтина, но става въпрос за цената на останалите части от този продукт, че тук има лобистки интереси. Много неща стават ясни. Днес трябва а, да кажете дали, дали сте готови да говорите с правната комисия, с комисията по петиции, да предоставите вашето становище, тъй като гражданите имат право да бъдат лекувани по съответния начин. Благодаря ви. Много напредваме с времето, така че спонтанните изказвания ще участват само петима госпожа Жевска, след това господин Чуте, Галахър, господин Лолком и господин Марабаци. Започваме с госпожа Лукашевска. Благодаря много, господин председател. Все повече хора страдат от заболявания, свързани с възрастта, с старостта. Е, всеки пети човек над 80 години страда от болестта на Алцхаймер. Това е болест, която не подлежи на пълно излекуване, но ако се засече отрано, нейният напредък може значително да се намери. 28% от страдащите от е, деменции живеят в Европейския съюз, в Европа има около 120 000 пациенти, страдащи от болестта на Алцхаймер и се е, очаква до 2080 година броят им да се отруи. Много притеснителен е, е, е този въпрос и тази статистика. Надявам се, че ще бъдат взети мерки и се радвам, че имаме възможност да обсъдим въпроса сега. Необходимо е да се насочи конкретно научно-изследователската дейност към тази болест. Госпожа Бинкеви, чуйте, благодаря. Приветствам инициативата и действията, които се предлагат да се вземат във връзка с болестта на Алцхаймер, за да се осигури ранна диагностика и обмен на клинични данни и познания, като се зачитат правата на пациентите. Не разполагаме в Европа с достатъчно добри статистически данни за страдащите от тази болест. Затова трябва да се разработят е, показатели, които да се прилагат при събирането на тези статистически данни и затова трябва да участват и научните работници. Необходимо е също така да се окаже помощ на семействата на пациентите които се грижат ежедневно за пациентите. Трябва да осигурим ранна диагностика и да се предприеме стратегия за превенция е, и профилактика на Алцхаймер, включително и за информиране на обществеността и обмен на данни. Господин Галахер, благодаря много, е, че ми давате възможност да се изкажа по темата болестта на Алцхаймер. 44 000 души в Ирландия и 10 милиона близо в цяла Европа. това е едно прогресивно дегенеративно заболяване и а, е, като застарява населението в Европа, все повече хора ще бъдат засегнати от това заболяване. Затова трябва да се обърне сериозно внимание на научната дейност, която да проучи причините и лечението на това заболяване. В Ирландия 50 хиляди души се грижат ежедневно за хора, страдащи от а, болестта на Алцхаймер, а, които са членове на тяхното семейство. Е, обществото е, на засегнатите до болестта на Алцхаймер в Ирландия им оказва безценна помощ. Благодаря. Искам да се обърна към е, комисаря Дали. Тук за тази пластмасова част става въпрос. Големите международни фирми казва, че тези две неща трябва да са заедно, но едното се отнася до медицината, другото трябва да бъде а, проверено и контролирано. Това е една тръба, така да се каже. Уредът може да се използва многократно. Скандално е, че комисията казва, че този съвсем прост продукт трябва да бъде подложен на същите изпитвания, на каквито се подлага и един медикамент. Да, трябва да се провери медикамента. Да, ясно е, но много е лошо, че не сме получили някакъв а, нормален отговор здравните каси също могат да спестят много пари, ако тази пластмасова част бъде допусната на пазара. Господин председател, уважаеми колеги, Невродегенеративните болести, към които спада и Алцхаймера, са приоритет за Европейския съюз в областта на здравеопазването. А тези болести имат много тежки последствия, не само върху здравето, а и е, те довеждат до много високи разходи, е, свързани с прякото и косвено лечение. Засегнати са не само пациентите, а и тези, които се грижат за тях. Ето защо необходимо е да се даде един отговор на европейско ниво. Има нужда от координация между държавите, членки, да има координирани мерки, свързани с научните изследвания. Трябва да се засили профилактиката и е, ранното диагностициране трябва да се заложи е, на альтернативни начини на лечение и да има обмен на е, добри практики. Благодаря ви. Господин Дали, имате думата. Thank you very much, President. Благодаря много, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати. Искам да благодаря на всички депутати, които се изказаха по темата Алцхаймер и другите деменции. Комисията приветства доклада на парламента и препоръките, които той съдържа. И тук искам да се възползвам от тази възможност да подчертая, че комисията е напълно ангажирана и е готова да направи е, всичко възможно, за да се напредне по отношение на болестта на Алцхаймер и другите деменции. Защото от тях са засегнати твърде много европейски граждани. Трябва да работим заедно, за да намалим бремето на тези болести и да се работи за научна дейност, така че да има ранна диагностика и профилактика. Приветствам е, настояването държавите членки да работят в тясно сътрудничество по въпроса за профилактиката. Що се отнася до продукта на Клайн, тук трябва е, първо да кажа, че във връзка с изказването на госпожа Манцони, е, че работата на комисията е да защитава гражданите, аз точно в това ви уверявам. Моята задача е да защитавам пациентите. И за мен, като комисар, отговорен за здравеопазването, е много важно да няма каквито и да било компромиси по отношение на безопасността за пациентите. Да няма каквито и да било нововведения, които да променят процесите и процедурите, е, които ние сме въвели, и за да може да се осигури безопасността и всички продукти, които се използват за медицински цели, да бъдат тествани. Тук не става дума за това, че е, е, има една пластмасова тръбичка, в която се слага дадено лекарство, както се твърдеше в едно от изказванията. Не, тук искаме ясни клинични данни за това, че продуктът е безопасен. За тази цел вносителят на петицията, в този случай господин Клайн, трябваше да проведе клинични изследвания върху 24 пациенти. Това са клиничните е, данни, които се изискваха. Само толкова. Защо не иска господин Клайн да проведе тези клинични тестове. На какво се дължи неговото нежелание? И аз се чудя. Искаме да разберем, например, този продукт универсален ли е за приложение, или се използва само с едно конкретно е, лекарство, или се използва с различни видове лекарства и ако да, е, изисква ли се е, различна доза за различните медикаменти, има ли нужда от специално настройване на инхалатора за различните дози. Аз, ако бях пациент, който има нужда от инхалатор, ще, си, ще да си задавам точно тези въпроси. И точно това са въпросите, които задават и властите, защото трябва да се осигури безопасността на този продукт за пациентите. Има процедура, която осигурява безопасността на продуктите и тя не трябва да се избягва. Бях обещал, че ще разгледам случая и го направих. Разгледах случая много внимателно. Получих много информация по този случай. Разбира се, тази информация бе събрана от колегите, които са работили по този случай още 1997 година. По този и а, е, а, е, господин а, е, Клайн поиска среща с мен, веднага приех. А, моите асистенти веднага му се обадиха. Той отговори обаче, че има много условия, които трябва да приема, за да дойде той на срещата, включително комисията да плати неговите разходи по пътуването неговите и е, на неговите сътрудници. Нещо, което не можех да приема. Благодаря, господин комисар. Госпожа Матиас има думата. Благодаря, господин председател, комисарио, колеги. Много колеги е, говориха за доклада, свързан с е, Алцхаймера и други деменции. Ние знаем, че ситуацията е трагична и че а, болестта не се диагностицира на време до голяма степен. Много е направено а, за, в борбата с а, тази болест, но още повече трябва да се направи в бъдеще. Не само пациентите, но техните близки а, страдат от а, последствията на тази болест. Аз съм доволна от това, което каза комисарят и това, че той споделя загрижеността на парламента. Комисията обръща особено внимание на всички препоръки в доклада на парламента и ще ги вземе предвид. С всеки изминал ден нещата се влушават и става все по-късно за прилагането на тези мерки. Парламентът ще гласува тази, този доклад. Надявам се, че резултатът ще е положителен и се надявам също така, че комисарият ще ни подкрепи, защото гражданите очакват повече морална подкрепа и морална солидарност. Необходими са бързи действия и се надяваме, че комисията ще поеме инициативата за да приложи тези приоритети, свързани с това законодателство, така че всички граждани и страдащите от тези болести и техните близки да имат а, възможност за едно по-добро, по-добро качество на живот. Благодаря. Утре ще се проведе гласуването в 12.30. Сега преминаваме към въпроси към комисията. Закъсняваме с 20 минути. Ще направим всичко.